се откаже. Европа трябва да поеме ролята си на основен фактор е, за е, умиротворяване на Близки изток и за гарантиране на е, правата на човека без да трепва пред арогантността, шантажа и изричните заплахи, че три милиона и 600 хиляди ще бъдат насочени към нас. Някой може да пълня джобовете си от санкциите, но не бива да се забравя и, че именно Европейския съюз финансира Анкара по най-различни начини. С предприсъединителните инструменти, Европейската инвестиционна банка и плащанията за Турция. Повече от всякога става ясно, че трябва да се прекрати процеса на присъединяване, как Иначе можем да спрем опасността да се превърнем в малка преследвана християнска религиозна общност. Изключен е вашия микрофон, госпожо Лици, така че не може да продължите изказването си. Пресрочихте времето. Следва господин а, Христофоро. Турското нашествие в Сирия, жестоко престъпление срещу ам, а, Европа, кюрдите и човечеството. Крайно време е да спрем да говорим и да започнем да действаме. Нулева толерантност за, за Турция. Защото това не е нападение само срещу турци, кюрдите, но и срещу човечеството, кюрдите ни помогнаха да спрем ислямска държава, така че да можем да спим спокойно. Приемайки това, което Ердоган прави в момента, ние ставаме отговорни за това, което се случва. Турция извърши геноцид срещу арменците, срещу гърците, нападайки е, Кипър. Сега прави същото срещу кюрдите. Срамувам се, когато турците използват европейски оръжия срещу кюрдите. Време е да спрем това нашествие. Госпожа Файон. Na severu Sirije je premirje zelo krhko, izjemno хит. В Северна Сирия Турция направи не само офанзива, но имаме и всички тези заплахи. Турските атаки нарушават международното право. Европейските лидери трябва да имат обща позиция да се сложи край на продажбата на оръжия за Турция и да се наложат економически санкции. Това ще е важно, за да се повлияе на Анкара. времено. проблемът с кюрдите няма да бъде решен сам по себе си. Той ще продължава. Ето защо ние не бива да забравяме и отношенията на кюрдите с Асад. Всичко това наистина превръща региона в барутен погреб и превръща също така региона в източник на милиони бежанци. Благодаря колегата Пагазатурдуа. Благодаря, госпожо председател. Аз внимателно слушах дебата. Не можем просто да кажем, че е, сме разтревожени, защото когато си бомбардиран, изпитваш нещо повече от тревога. Но ние знаехме, че Турция ще нападне – Знаехме, че ще избягат и опасни джихадисти от лагерите там. Знаехме го, защото бяхме предупредени. Но ние, европейците, загубихме шанса да реагираме по-рано с Международен наказателен съд, за да се сложи край на тази безнаказаност. И това е така, защото се водим само от търговски цели. А този тип конфликти, насилие, разбира се, че имат последици и за нас, защото ние все още не сме се справили с миграционната криза. Имаме политика на сигурност и отбрана, но тя не ни защитава. Благодаря. Колегата Александър Юрданов. Уважаеми господин председател, госпожо председател, от вчера имаме нова ситуация. а Путин и Ердоган постигнаха това, което желаяха виновникът за сирийската трагедия башар асад е съгласен с тяхното споразумение. акцията на русия и турция не е просто антикюрдска тя е и антиевропейска защото идва в отговор на заемани от нас позиции. това което трябва да ни тревожи най много е продължаващото сближаване между анкара и москва между дамаск и москва авторитарни лидери от дипломатични европейски флиртове не разбират. ние не сме световен военен лидер но можем да предложим идеи и решения на проблеми. това означава да предложим визия за решаване и на кюрдския народностен и национален въпрос но това не означава да подкрепяме леви националистически партии на кюрдите каквито действат на турска територия. благодаря. arvoisa puhemies turkin toiminta on selkeästi. госпожо председател турция нарушава международното законодателство. ние не можем да приемем това. Европейския съюз, за съжаление, остана извън събитията е, е, и е само наблюдател между това, което става е, Турция, Сирия и Иран. Сирийският петрол има повече права, отколкото кюрдите. Европейският парламент трябва да изпрати ясно послание. Ние очакваме от съвета, върховния представител и комисията по-решителни действия, за да се сложи край на тази трагедия и Турция е, ясно да види къде са нейните граници трябва да се действа по отношение на външната политика и да се наложи уражено ембарго. Господин Грудлер. Благодаря, госпожо председател. Тази нова война в Северна Сирия по инициатива на Турция е погазване на международното право. Решение, което е, води до разсеването на 300 хиляди. Освен това, имаме и убити. Това не е борба срещу терористите, а срещу хората, е, сред които има и кюрди. Те единствено искат да живеят в мир и да бъдат свободни. Разбира се, ние не може да противопоставяме едните на другите. Господин Ердоган трябва да се замисли. Зоната за сигурност от 30 км, която той налага чрез военни средства, не може да бъде трайно решение. Колко от сирийците в Турция доброволно ще искат да отидат там? Същевременно ще бъде забранена за бежанци от другата страна на границата. За жалост това, което се случва с кюргите и с бежанците не е приключило. Благодаря колегата Лега. Thank, thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Никой не бива да се съмнява, че Турция на Ердоган няма място в Европейския съюз. С нашествието си в Сирия, с войната срещу кюрдите, става съвършенно ясно, че не му допада международното право и международния ред. Също както окупира северната част на Кипър, също както прави сонтажи в международни води кюрдите и християните са обект на неговите нападения, което означава, че това е посегателство срещу всички наши ценности, срещу нашия начин на живот, свободата ни, демокрацията ни, върховенството ни на закона, основните ни ценности. Няма място Ердоган в Европейския съюз. И е време Европейския съюз да сложи край на преговорите с Турция за присъединяване. Благодаря. Господин Араковач, за една минута. Е, Госпожо председател, скъпи колеги! Сигура съм, че мнозина в тази зала са чели романа 40 дни, 40 дни на Мосадак. Този ужасен геноцид, описан в този роман, се повтаря в момента. Съвършено неприемливо е едно правителство, имам предвид унгарското, да, прием, да приема авторитарен режим, който води война срещу кюрдите и дестабилизира целия регион. Трябва да бъде ясно. Виктор Орбан непрекъснато заплашва с мигрантите и сега е в услуга на действия, които прогонват от домовете много хора. Не бива да допускаме такива неморални политици непрекъснато да пречат на Европейския съюз да говори с един глас в своята външна политика. Затова призовавам съвета да премине от единодушие към квалифицирано мнозинство най-накрая. Благодаря. Е, една минута. Следващия оратор. turški vdor v sirijo je nov krog pekla v tej tragediji enaindvajsetega stoletja. Турската офанзива в Сирия е още един нов кръг на ада. Погазват се основни права, погазват се човешки права. Същевременно Турция е член на НАТО. Турция е заявила, че иска да защитава своите интереси в областта на сигурността. Но едно е ясно, не може да няма никакви граници. И не може да се позволява на Турция да продължи, защото тя ще довърши кюрдите, които са единствените, които се борят с ИДИЛ. Заплахите на Ердоган са ясни и те засягат съдбата на хиляди. Ние трябва да се окажем достойни за предизвикателството пред нас. Необходимо е да повлияем на Турция. Благодаря колегата Мандъл. Благодаря, госпожо председател. Една поговорка гласи, че първата жертва във всяка война е истината. Името на турската операция е извор на мира. Ето това е лъжа, защото а, това не е извор на мир, а е извор на война и на жестокости. Този извор блика в момента. Турция не изповядва европейските ценности и трябва да отнемем статута на страна кандидатка на Турция. Абсурдно е, е колеги, мълцинство от държавни политически ръководители е, да отказва членството на Северна Македония, Албания, държави, които толкова много се старат. в същото това време е, Турция има статута на, стра... на страна кандидатка. Нека да изпратим ясен сигнал на Турция да спрем митнически съюз, да отслабим и без това слабата турска економика. Знаем, че турския народ не подкрепя режима. Режима обаче има нужда от силна економика, а ние я подкрепяме. Нека да изпратим ясен сигнал. Благодаря, господин Андрулаки. Благодаря. Преди година, година и половина обсъждахме турската инвазия в Анфрин. И единственото, което се промени, всъщност е името. Сега а, говорим вече не за маслинова клонка, а за извор на мира. Големите геополитически фактори допуснаха Турция да се обърне срещу онези, които се опълчиха на ислямска държава. Това не е извор на мир. Това е извор на кръв и страдания. Трябва да спрем безучастието си. Оръжейното ембарго ще спре не просто новите заявки, но и всички доставки на оръжия от всички страни. Трябват да всеобхватни санкции, е, за да може Европа не само да говори, но и да действа. Благодаря, господин Ван Дален. Благодаря ви. С изтеглянето на американските войски от Северна Сирия, президентът Тръмп остави кюрдите и християните на е, собствената им съдба. И също така се оказа, че сключеното споразумение с Ердоган – не работи, но за жалост съвета по външни работи на Европейския съюз за една срамна позиция относно оръжейното ембарго. От турските посланици се очаква да дадат обяснения, но това с нищо не помага на кюрдите и християните. Време е Турция да заеме твърда позиция. Економическите, търговските отношения – с Турция трябва да бъдат прекратени, а не временно преустановени. На кюрдите и християните трябва навсякъде да се помага. Колегата Барли. Мисля, че едно трябва да ни е ясно на всички, а именно, че не може да има военно решение за региона. Може да има само политическо решение, в което участват Обединените нации. Те не бяха споменати до този момент в дебата. Турция действа с одобрението на Русия, а кюрдите, най-добрите съюзници на международната общност, бяха изоставени. Наблюдаваме как Ердоган и Путин разпределят властта в Сирия. Европейския съюз не е важен играч в този регион. Европейския съюз е, няма правомощия. Всички казват, че Европейския съюз трябва да, да действа, но не му дават правомощия. Е, трябва да се спрат уражайните доставки, да не оставим да бъдем е, изнудени и да накараме Турция да се придържа към международното законодателство. Господин Зойдо Алвар. Няма микрофон. Благодаря, госпожо председател. В днешния дебат е ясно, че много тревожните факти по военните операции на Турция в Сирия са свързани с економически, социални и политически последици, но ме ме тревожи също така освобождаването на стотици бойци за ислямска държава с европейски паспорти, които могат да се върнат при нас. Уважаеми колеги, ние имаме хиляди терористи, които ще се върнат и ние не можем да ги спрем. В Испания пострадахме от бича на тероризма с хиляди жертви, но знаем, че силите на сигурност, за сигурност правовата държава, подкрепата на испанското общество помогнаха много, за да се борим с тероризма. Европейския съюз също има нужда от е, политика за вътрешна сигурност, която да е по-амбициозна. Тези чуждестранни бойци могат да бъдат автори на терористични атентати извън контрол. Благодаря колегата Лопес. Благодаря, госпожо председател. Днес изпращаме категорично ясно послание на Турция, че заклеймяваме турската офанзива в северо Сирия. Това отговаря на международното право, механизмите на ООН, НАТО, защото това, което се прави, дестабилизира региона и допринася за по-нататъчното прокуждане на населението. Като кюрдите, които бяха съюзници, са също жертви, а те ни помогнаха да се преборим с ИДИЛ. Сега се свързва Турция с Путин и Асад, ние трябва да използваме своите инструменти, да забраним продажбата на оръжия за Турция, да използваме пазара като инструмент. Колегата Билчик. You, um, Благодаря, госпожо председател. Въпреки, че беше казано, трябва да повторя. Турското нашествие в северо Сирия е заплаха за сигурността на целия регион и заплашва да се разгори още по-голям конфликт в Близкия изток. Не можем да допуснем преначертаване на границите по насилствен начин. Не бива анексирането на Крим да се повтори още веднъж, този път в Сирия. Затова, колеги, уражейно ембарго, финансови санкции и спиране на преговорите с Турция. Това е най-малкото, което можем да направим незабавно, още сега. Трябва да отстояваме нашите европейски ценности в съседните райони. Не можем да допуснем действията на Турция и на Русия в непосредствена близост. Това е жизнен интерес. Благодаря, господин Майорино. Ердоган извърши агресия. Това са военни действия и за това отговорът трябва да бъде категоричен. Уморихме се да издигаме е, глас, който заклеймява интервенцията, без да последват а, е, други действия. Отново издигаме този ясен категоричен глас, който трябва да бъде допълнен с а, е, економически а, санкции. Трябва да бъдат защитени кюрдските граждани кюртският народ се нуждае от нашата солидарност, от признанието ни за борбата срещу тероризма и сега заради страданията, които понася от режима на Ердоган. Следва незабавно да се прекрати конфликта, което означава спиране на военните действия на Турция. Благодаря, господин Кефалоянис. От и курди по κατοικούν στη Претекста за нашествието е, че кюрдите са терористи. Турците продължават своите действия, жертвите са цивилни. През 1934 година при подобен претекст Турция нападна Кипър и окупира 40% от територията на острова. Съгласни сме с решението на Европейския съюз, което и ясно заклеймява турската агресия, взела хиляди жертви и то жертви, които се бориха срещу ислямска държава. Заклемяваме турското нашествие без никакви условия. Госпожа Маркес. Благодаря, госпожо председател. С Турция беше подписан механизъм, чиято цел беше Турция да се погрижи за милиони бежанци. Това беше решението на 28-те държави членки. Същевременно Някои държави членки продължиха да блокират преработката на Дъблинския регламент. Други държави приеха е, много голям брой бежанци, но Турция наистина непрекъснато ни шантажира с заплахата, че ще пусне всички бежанци обратно към Европа. Дори ако Турция законово защитава своята сигурност, тази операция в Сирия е незаконна, тя трябва да бъде спряна и Европейският съюз би трябвало да бъде единен, да мобилизира всички свои инструменти, да работи заедно с ООН, за да има мир в региона. Благодаря колегата Кели. Е, е, благодаря, госпожо председател. Не толкова често парламентът изразява единодушие, но ми се струва, че днес се случва именно това, когато говорим за действията на Турция в северо Сирия. Доналд Тръмп взе внезапното решение да оттегли войските си от Сирия и виждаме резултата. Виждаме страданията. Страданията на поколения наред. 200 000 души бяха прокудени от домовете си. Завърна се ислямска държава. Трябва да положим всички усилия, за да не се допусне износ на оръжия в Турция. Като имам предвид финансовата помощ, която ние даваме. Непременно трябва да се намери политическо решение под егидата на ООН. Благодаря. Благодаря, господин Петърс. Благодаря ви, госпожо председател. Европейският парламент трябва да изпрати ясно послание към Турция. Това послание е ясно записано в проекто резолюцията – Присъединяването на Турция към Европейския съюз, воденето на преговорите няма да стане безусловно. Турция трябва да се доближи до стандартите на съюза. Имаме нужда от истинска политика за сигурност, външна политика и миграция на Европейския Европейския съюз. Трябва да настоявам да се изгради зона за сигурност в Сирия, която да се, контролира, да се контролира от а, а, войници на ООН, за да може хората да се завърнат по домовете си и региона отново да се стабилизира. Господин Фурл. Благодаря, госпожо председател. Ние извръщаме поглед, когато се извършват престъпления. И оставихме кюрдите в ръцете на Турция. Сега говорим за това какви мерки да предприемем. Преди 45 години Турция нарече офанзивата в моята страна мирно проникване. Сега има 100 000 разселени – някои са безследно изчезнали. Преди 45 години на Турция се позволи да продължи това нахлуване. Сега отново извръщаме поглед и това ми напомня за Кипър през 1974 година. Престъплението беше извършено, но никой не го наказа. Европа отсъстваше. Историята ще ни съди. Благодаря колегата Бентеле. Уважаема госпожо председател, днес говорим за неправомерната и незаконна военна операция в Турция, в Северна Сирия и а, техните последици. Положението в Сирия от години е такова, че деспотът Асад и САЩ имат думата, а Европейския съюз, освен хуманитарната помощ, която предоставя, се въздържа. И а, тук искам да се върна върху едно от основните изисквания на НП. Трябва структурите на вземане на, реш... на решение да се променят, да има съвет по сигурността и да се предоставят съответните способности, за да може, както иска германския министр за отбраната, да бъдат оценявани и предоставени своевременно, когато се налага това действията на Турция не трябва да оставят без последици. Трябва не само да бъдат осъждани, а да бъдат последвани от действия. Нека да не бъдем колебливи и по време на този мандат да предприемем стъпки в посока Съюз на отбраната. Благодаря колега. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Има 16 колеги, които искат да се изкажат. Е, няма да мога да дам думата на всичките. Госпожа Бузенберг е първият оратор. За една минута заповядайте. φρονώντας το διεθνές δίκαιο. Турция нарушава международното законодателство, нахлу в е, Сирия и прогони стотици хора. Европейският съюз трябва да има средства, за да предотврати престъпленията срещу а, човечеството. Но за сега Европейския съюз само наблюдава. Ние също носим отговорност за турската политика. И факта, че Турция не спазва международното законодателство трябва незабавно да бъдат наложени санкции и средствата предвидени за Турция да попаднат на друго място. Турция няма място в семейството на Европа. Господин Мавис има думата. Благодаря, госпожо председател. Чета заглавието. Военната операция на Турция в северо източна Сирия и последиците и. Мисля, че щеше да бъде много по-добре така. Това не е само военна операция. Това е военна инвазия. И последиците й не са свързани само с сигурността или с предателството спрямо кюрдските ни съюзници и излагането им на опасността и бича на ислямска държава. Последиците от тази турска инвазия са престъпления срещу човечността. Те включват етническо прочистване и планове за незаконно заселване на територия на Сирия. Точно както се направи с турската окупация на северната част на Република Сирия. Можем да наложим оръжейно ембарго, можем да смажем економиката на Турция и можем да търсим наказателна отговорност от престъпниците. Време е! Благодаря госпожа Билбао Барандика за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя пълната ни отказ на нашествието на Турция срещу кюрдите. Това е нарушение на международното право, води до жертви сред населението. Освен това иска да промени е, демографията с е, това, че ще изпрати там 2 е, милиона беженци, където живееха преди кюрди и сирийци. ООН трябва да отегли подкрепата си за Турция. ООН и Европейския съюз трябва да противодействат на това нарушение на международното право с активни действия. Трябва да има решение чрез диалог на тази криза. Трябва да има и хуманитарна помощ, като се обърне особено внимание на репатрирането на малолетните лица, които са родени там и които са деца на бойците на Даеш. Бързо dziękuję пани przewodnicząca. Госпожа Кемпа. Много благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа. Маме широтки, маме всичко. И цо? Европейския съюз разполага с необходимите инструменти, за да действа. А, а сега Русия излезе с преднина. Много хора страдат от събитията в Близкия изток и трябва да направим всичко, за да прекратим и да разрешим този конфликт не само с устни изказвания. Трябва да се погрижим за жертвите. Благодаря на комисаря Стиленидис. Той прави много за жертвите. Но в Близкият изток, в Сирия, има мисионери и други доброволци, които работят и се грижат за жертвите, въпреки големите опасности за активистите. Тези действия трябва да бъдат подкрепени. Благодаря. Следващият оратор е господин Пападимулис. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λόγια, λόγια, λόγια. Говорим, говорим и действията ни само, са само на думи. Междувременно Ердоган получава зелена светлина от Тръмп, подкрепя се от Путин и нахлува в Сирия. Това са действия а, против а, в разрез с международното законодателство а, и Европейският съюз се държи като политическо джудже. Не е достатъчно да осъждаме с думи. Трябва да наложим санкции, економически и а, забрана ембарго за оръжията. Преди няколко месеца Алексис Типрас и а, други политици се застъпиха за това решение, но освен това има и економически интереси, а, например от страна на Германия и Франция, които пречат на това. Госпожа Шойдрова, за една минута. Кой за уделени слова, е, колегиня? Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Колеги, турската инвазия в Сирия трябва да бъде заклеймена. Тя е насочена против кюрдите, борили се срещу ислямска държава. Кюрдите се бориха срещу ислямска държава, а сега нейните бойци са свободни в резултат на инвазията. Така се стигна до нови хиляди бежанци, преди всичко до загубата на човешки живот, до страданието на хиляди навинни хора. Турция сега е спряла офанзивата, това е добре. Включително това стана под натиска на ООН и на Европейския съюз. Ако трябва да се поддържа мира в Северна Сирия, това може да става само чрез международни сили, а не чрез окупация от страна на Турция. Турската инвазия не следва да бъде разглеждана като еднократен акт. Турция всъщност редовно се проявява като държава, която не споделя европейските ценности. Благодаря, госпожа Уорт, една минута. Милиони хора от различни е, етнически и религиозни общности в е, този регион са застрашени. Десетки хиляди са прокудени от родните си места. Е, не само курските села, но и християнски общности са обект на нападения. Тези нападения се осъществяват от турските военни с цел етническо прочистване и демографска промяна. Води се международна кампания срещу фашизма и от тяхно име. Аз искам незабавно спиране на турското нападение и окупация на северо Сирия, създаването на зона забранена за полети, както и спиране на търговията с оръжие с Турция, политически и економически санкции срещу Турция, също признаване за военни престъпления на извършените от Турския, Турция дела, извършени от също джихадистските групи, като Анустра, Даеш и други. Освен това, да се намери политическо решение с представителство и участие на жените. Хората от всички общности да бъдат представени. Ораторката е прекъсната. Госпожа Лорд, всички трябва да получат възможност да се изкажат. Следващият оратор е госпожа Ювеева. Hvala. Поздравлям резолюция им приправлене пози... Приветствам резолюцията и ам, действията на Европейския съюз, като например замразяване на фондовете за Турция. Тези фондове не бива да се използват за финансирането на военни операции, но мерките няма да са достатъчни. Не бива Ердоган да ни притиска до стената и не бива да допускаме в съседство до нас е, конфликти да се решават е, по военен начин с е, действия от трети страни. Трябва да наложим оръжейно ембарго а, и да създадем а, зона без а, полети и зона на сигурност. А, Турция и Русия постигнаха съгласие и Турция иска да прекрати инвазията си. Но хората продължават да живеят в страх. Трябва да бъдем по-силен политически играч в този контекст. Благодаря ви. Е, военната инвазия винаги е изкушителна, но трябва да се търси отговорност. Съединените щати и големите сили от Европейския съюз, заедно с други членове на НАТО, като Турция и други съюзници, като Израел, Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар, всъщност подпомагат е, сформирането на въоръжени групи, които са отговорни за смъртта на хиляди хора – така се разкъсва социално-економическата и културна тъкан на цяла страна. Отговорността пада върху плещите на онези държави, сред тях и държави членки на Европейския съюз, които подпомагат Турция. Не само е до... трябва да заклеймим нейната инвазия, трябва да настояваме за прекратяване на инвазията, на операцията срещу Сирия, за зачитане на неприкосновеността на територията на тази държава и за спазването на международното право. Благодаря, госпожа Чиничи. Благодаря, госпожо председател. В дебата искам да напомня, че на първо място жертвите на турската офанзива в северна Сирия са децата споразумението от 2018 година на Европейския съюз, свързано с децата във военни конфликти. Ние знаем добре, че децата са тези, които са най-засегнати. 7000 деца се намират в северната част на Сирия и ако продължат тези военни действия, ще много хиляди деца ще се нуждаят от хуманитарна помощ. Конвенцията на ООН за правата на децата. Скоро ще се отбележа 30 години от приемането й. И Европейския съюз трябва да се намеси и да окаже влияние заедно с други фактори за защита на децата при подобни конфликти. Децата са си деца, независимо от ситуацията. Е наш дълг е да ги защитим. Госпожа Уолас има думата. Благодаря. Турция нахлу в суверенната държава Сирия и наруши международното право. Турция нападна Сирия, не Курдистан. Трябва да сме солидарни с кюрдския народ, но териториалният интегритет на Турция, на Сирия е ам, приоритет. 50% от а, кюрдите живеят в а, Турция и а, непрекъснато са дискриминирани. А, те биват наричани а, от едната страна бунтовници, от, друга, от другата страна на конфликта терористи. Ако европейските държави а, които са платили на Турция 6 милиарда през последните години, за да задържат бежанците. Нападат Сирия по този начин. Той ние участваме в това. Госпожа Грапини за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, сега сте свидетели на единодушие тук. Да, чухме представителите на съвета, както и на комисията, да отправят критики срещу тази атака, срещу инвазията на Турция в Сирия. И ние го правим, но това не е достатъчно. Отправяме критика, утре ще гласуваме резолюция. Достатъчно ли е това? Смятам, че Европейският съюз и другите международни организации имат задължение да се намесят чрез конкретни мерки. Какво можем да направим? Вярно е, че Турция е важен пазар, но какво ще изберем? Да развиваме економиката на вътрешния пазар или е, сигурността на гражданите? Там умират хора, жени и деца. Ние сме длъжни да ги защитим, защото една от целите ни е да гарантираме мир и сигурност. Както казваше вчера господин Юнкер, в Европейския съюз има мир, но достатъчно ли е това? Ние носим международен дълг и трябва да правим нещо повече от това да гласуваме за резолюции. Благодаря. Давам думата на госпожа Тупо Райнен, която представлява Върховния представител на Съюза за външните отношения и политиката на сигурност. Този дебат беше много своевремен и полезен. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на депутатите за техните изказвания, коментари и предложения. Турция предприе едностранни военни действия в Северна Турция, причинявайки а, човешко страдание. Подкопава също борбата срещу Даеш, застрашава европейската сигурност. По всички тези причини Европейския съвет в петък призова отново Турция да сложи край на военните си действия, да отегли силите си и да спазва международното хуманитарно право. Европейският съвет е сезиран по този въпрос. Европейският съюз продължава да се ангажира в усилия за разрешаване на сериозната хуманитарна и беженска криза според възникващите потребности. Ние настояваме за пълен безпрепятствен достъп на хуманитарните работници, за да се отговори на потребностите за спешна хуманитарна помощ на хората, за всички а, на място, да се защитят а, цивилните лица. Това трябва да остане абсолютен приоритет. Що се отнася до така нареченото споразумение от Сочи от миналата нощ, деескалацията на военните действия в северо Сирия, надяваме се да доведе до спасяване на човешки живот и до предотвратяване на допълнителни страдания. Затова ние го приветстваме като опит да се постигне спиране на този цикъл на насилие. Вероятно ще е необходимо време, за да се почувстват последиците от споразумението от Сочи. Но едно нещо не се е променило. Това, което е необходимо, за да се сложи край трайно на сирийския конфликт, а именно едно цялостно политическо решение за цяла Сирия, договорено от сирийците с участието на Сирия, заедно а, с а, спазване на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Надяваме се да се стигне до трайно решение. Искам да изразя благодарността си за вашите усилия за намирането на трайно решение на продължаващият отдавна конфликт в Сирия. Благодаря на госпожа Топорайнен, както и на комисаря Сианидис, който е тук от началото на дебата. Получили сме 7 проекторезолюции резолюции Гласуването ще бъде утре. След малко ще пристъпим към гласуване. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Продължаваме заседанието. Нека да ви помоля да заемете местата си. Ще направя едно съобщение на съобщение във връзка с избора на омбудсман. На 16 септември бяхте информирани от председателя за откриването на процедурата за избор на омбудсман. До 30 септември, крайният срок, председателят получи 5 номинации. Всички те са допустими. По азбучен ред кандидатите са следните. Господин Джузепе Фортунато, госпожа Джулия Франк, господин Нилс Муизникс, госпожа Емилия Орайли и госпожа Сесилия Викстръм. Информации за кандидатите